трябва да бъдат анонимизирани, като същевременно ги защитаваме и е, гарантираме е, свободния достъп до тях. Тази цифровизация, това улесняване на здравните услуги трябва да се ползва от технологичните услуги, но не трябва да почива на неясна основа. Във всичко трябва да търсим защитата на индивида. Благодаря, госпожа Шойдрова. Даме, панове, тото уснесени съм подпожа. Благодаря. Дами и господа, аз подкрепих тази резолюция, защото съм убедена, че цифровизацията подобрява здравеопазването и достъпа до него, подобрява ефикасността и резултатността на здравеопазването. Също така това е е едно от решенията, които ще позволят да преодолеят проблема с недостига на персонал. Съвременните технологии не могат изцяло да заменят лекарите. И нека все пак да не забравяме, че по-голям част от населението ни предпочита да работи по електронен път. Но нека да не забравяме, че по-възрастните хора има и други групи от населението, които не са толкова активни в електронна среда. Така че цифрова трансформация на здравеопазването е нещо, което не трябва да ни кара да забравим за взаимоотношенията между пациентите и медицинските работници. Благодаря, господин председател. От пет години съм евродепутати. С жалост констатирам, че много рядко говорим за профил, здравната профилактика на европейските граждани. Знам, че това е от национална компетентност, но е неприемливо здравето на един гражданин и продължителността на живота му да зависи от това къде е роден. Неприемливо е също така в качеството на здравеопазването да съществуват такива огромни разлики. За това и защото има големи разлики в зависимост от това дали живееш в Западна Европа или в Централна и Източна Европа, например у нас в Унгария. Затова аз поддържам идеята за програма за минимални стандарти за здравеопазване. Трябва да има нови стандарти, които да гарантират равенство на всички европейски граждани. Господин Рори Палмар. Подкрепих тази резолюция. Няма съмнение, че технологиите и цифрови технологии по-специално могат да подпомогнат здравеопазването на национално и европейско ниво, както и на местно ниво. Но трябва да сме предпазливи и трябва да гарантираме максимално високи степени на защита, за да защитим данните на хората, свързани с здравето им. И това също ще позволи да се укрепи нашата здравна система. Но трябва да сме предпазливи за това какъв ще е нашия подход към данните. Така че е важно да има защитни мерки за защита на данните. Благодаря ви. Последен по място, но не е по значение, господин Келехер. Е, е е Благодаря, господин председател. Аз гласувах за резолюцията. Цифровизацията може много да помогне в здравеопазването, особено в селските райони на Ирландия и особено когато става дума за психичното здраве. В Ирландия хората много дълго време чакат за да се срещнат с лекар, с психолог или с психиатър. Но Разбира се, когато говорим за психично здраве, не винаги е необходимо да се срещате пряко с специалиста. Необходими са широкочастотни интернет връзки. Ирландското правителство има план за изграждането на такива връзки. Ако обаче планът се изпълни, няма да има същото ниво на цифрови услуги в здравеопазването в Финландия, както в другите държави членки. Благодаря, колеги. С това изслушахме всички обяснения. Преустановявам заседанието до 15 часа и пожелавам на тук присъстващите колеги приятен обяд.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 четене.

No, You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 pani Презедаици. Председателят. Здравейте, колеги! Продължаваме заседанието. Протокола от вчерашното заседание е, се е обявен. Имате ли бележки? Не, очевидно. Първата точка от дневния ред е, е ключов дебат за съвместимостта между настоящото споразумение за свободна търговия в Европейския съюз от Меркосур и предложението на комисията за Европейски зелен пак. Нямаме спонтанни, изка... спонтанни изказвания, нито ще приемаме сини карти. Започваме с господин Жадо, който е автор на доклада. Благодаря, госпожо председател, господин еврокомисар, уважаеми колеги за еколозите.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 новина, огромен успех, успех за учените, които от години предупреждават, за гражданите, които се мобилизират, за предприятията също и за всички еколози в Европа и всички зелени, както и за световната младеж, която се мобилизира и изисква действие. Това е невероятен шанс, шанс за Европа да изпълни един един общ проект в общ хоризонт, така че публичната политика да бъде екологична, социална е, и демократична в името на устойчиво развитие за повече демокрация, също и шанс за нас, е, е, за европейските ни съграждани, да вземат отново живота в ръцете си и за енергетиката, и за настаняването и жилищното, защото това е тема, по която и съществува голямо разединение. Обещанието е сериозно. Толкова по-голямо е, толкова по-голяма е опасността да бъде предан. Това не бива да е възстановяване на статуквото. Не бива да е нещичко повече нещичко малко, малко повече със същия бюджет, който да е преразпределен. Необходима ни е дълбока промяна. Необходим ни е поврат. Днес имаме нужда от обществени инвестиции за 100% Европа, 1% европейски европейските средства. Ние спасихме банките, нека сега спасим и климата в помощ на европейската економика. И а зеления пакт означава да спасим живота, да спасим климата. И, и ако всичко това е така, не можем да подпишем споразумение с Меркосор. Всички ние се борим за изсичането, унищожаването на горите в Бразилия под егидата на президента Бурсонаро. Той е под е, човек, който посяга ежедневно на човешките права. Жени, граждански права, хомосексуалисти и така нататък. Не можем от името на европейските ценности, от името на, в името на климата да подпишем това споразумение. Споразумението с Меркосур означава да изнасяме наши произведения, за да внасяме стока, произведена по нежелателен начин. Така не, не подпомагаме зеления пак. Това е глобализация срещу климата, срещу горите, срещу унищожаване на е, на ландшафта в е, Меркосур и в Европа. Това означава ежегоден внос на а, растителни протеини. Ежедневно, ежегодно ние внасяме количества от територия равна цяла Германия. Не просто трябва да не подписваме това споразумение, трябва да разгледаме нашата обща селскостопанска политика. Господин Хоган, това не може да е в съответствие с Зеления пект. Ние, това означава повече концентрация, повече пестициди, пестициди. Това не може да бъде зеления пакт на Европа. Той е прекрасен шанс за Европа. Госпожа фон дер Лайен тази сутрин ни каза, че трябва да се вслушваме в гражданите. Вслушайте се в тях и нека не подписваме с Меркосор. Трябва да предприемем съответни конкретни действия за климата в името на демокрацията и в името на нашите съграждани. Сега от името на съвета госпожа Тупорайнен. Имате думата. Госпожо председател, почитаеми членове на Европейския парламент, този актуален дебат е от огромно значение, тъй като е само седмица след предложения от комисията нов зелен пакт. Няма съмнение, че пред нас има големи предизвикателства в областта на климата и околната среда. Европа трябва да поеме своята роля и да им отговори. В противен случай следващите поколения ще ни съдят за това, че не сме действали решително. Статуквото не е вариант. Трябва да бъдем лидери и заедно да преобразуваме своите економики и общества, за да ги тласнем по по-устойчива пътека. Аз бих искала комисията да Пише по-подробно своите предложения. Съветът все още не ги е обсъждал и е преждевременно да изразявам позиция на този етап. Мога само да кажа, че съветът ще действа конструктивно при анализа на предложените политики и мерки, необходими за постигане на новия зелен пакт, на Европейския зелен пакт. Той засяга почти вся, всеки политически отрасъл, всяко политическо направление и ще се нуждае от внимателна координация. На този фон днешните ми бележки ще бъдат съсредоточени върху споразумението за търговия с Меркосур. Сигурна съм, че много депутати тук имат категорични позиции за споразумението, постигнато с Меркосур. Зная, че сте го обсъждали, например, неодавна след опустошителните пожари в Амазонската гора, нещо, което много, много ни натъжава. Точно както тук в Европейския парламент, дискусията в съвета за това споразумение е все още на ранен етап. Смятаме и е ясно, че е необходимо достатъчно време за задълбочен анализ на това всеобхватно споразумение. Тревогите, че търговското споразумение с Меркосур няма да бъде е, устойчиво от гледна точка на нашата зелена програма, са напълно е, основателни. Ние искаме да изнасяме стандартите на Европейския съюз и е, целите за устойчиво развитие към третите страни. Подобни споразумения могат да бъдат средство да убедим други в необходимостта от устойчива климатична и екологична политика и така да предизвикаме глобална реакция на промените в климата. Животът и битието на милиони хора зависят от търговията. Ние трябва да гарантираме наличието на търговия, но при условията на устойчиво развитие, при изпълнение на целите за борба с промените в климата и при гарантиране на устойчиво бъдеще.